Der Präsident. Председател. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen? Моля всички колеги да заемат местата си в пленарната зала. С това откривам заседанието престъпно на, 20, на 26 юни. юни.